Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Господин председател, уважаеми колеги, много ви моля за тишина, нека започнем работа. Първо, нека кажа добре дошли на всички участници в заседанието на комисията ТАКСЕ. Това е и междупарламентарна конференция, която организирахме днес. Искам специално да благодаря на представителя на холандското председателство, който седи до мен. Той представлява и Комисията по финанси в Камерата на представителите в Холандския парламент. Благодаря и на всички представители на националните парламенти, 20 държави са представени, 37 парламентарни камери. Всъщност, щяхме да бъдем и повече, но се оказа, че има проблеми с графика в някои държави заради избори. Освен това, и пътуването е затруднено поради трагичните обстоятелства около летище Завентем. Вие сте получили дневния ред. Ако няма възражения, можем да го приемем. Втора точка е съобщение на председателя. Като всички заседания на нашата комисия, това заседание също се излъчва в интернет и се записва. Всички официални езици на Европейският съюз могат да бъдат използвани. Ето аз говоря народния си език, всеки от вас също може да говори народния си език. Трябва да ви напомня, че мандата на нашата времена комисия такса, таксе е до края на месец юни. Първите заключения от нашата работа бяха представени миналия декември. Окончателните ни заключения ще бъдат представени в края на месец юли. Казах юни, но всъщност това е месец юли. По-късно през април организираме семинар по проучванията, изискани от политическа дирекция А. Нека ви напомня, че днешното заседание освен това ще бъде допълнено от още едно интерпарламентарно заседание. Всички вие сте поканени, парламентите на 28 държави членки и парламентите на всички държави около 80, които ОИСР е адресирала със своите препоръки по плана за действие за БЕПС или намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Както виждате, една наситена със събития седмица. Ще можем накрая да обменим своите впечатления и заключения – с всички представители на всички останали страни, които са част от процеса. Накрая трябва да приемем протокола от заседанието ни 14-15 март и 20 март. Ако няма възражения до края на заседанието, приемаме, че протоколът е одобрен. Нека направя и един бързичък увод, да ви напомня целите на нашето заседание и обстоятелствата, при които работим. Първо искам да благодаря на господин Питер Дуйзенберг. Той е председател на постоянната комисия по финанси в Камерата на представителите на Холандия. Питър няма да може да остане с нас целия след обед, но е много важно, че все пак успя да дойде. Ние много се радваме, че държавата на председателството е представена на днешното заседание в Европейския парламент. Бих искал отново да ви благодаря за участието. От тези 20 парламентарни асамблеи, 10 са представени чрез председатели и заместник-председатели. За това ще дам думата на всеки от председателите на комисиите по финанси, пристигнали тук. Ще имат по 5 минути. Искам да благодаря специално на Националната асамблея на Франция, Искам също така да благодаря на тези, които изпратиха писмени изказвания и които могат да се намерят на електронната страница на заседанието. Ще приканя и останалите парламентарни колеги. Нека не се колебаят, нека да ни изпратят всички свои писмени коментари. Идеята както вече сигурно сте разбрали, е да измерим пулса на националните парламенти, да видим какво мислят след всички прияти текстове и направени предложения, свързани с борбата срещу фискалното избягване от страна на мултинационалните компании – Започнахме, както знаете, с скандалите от Люксембург. Напоследък имаше още един скандал – панамските досиета. В този случай частни лица, не толкова дружества. При дружествата е много важно да има фискална справедливост, но също така и да се запази конкурентоспособността, добрата работа на компанията дружествата да разчитат на равни условия. Това е важно за единия пазар, за 28-те държави членки в нашето семейство и за световната ни конкурентоспособност. Бяха направени съответните препоръки на ниво Г20, например, а в Европейския парламент първото решение беше прието при Люксембургско председателство, решение за обмен на информацията по данъчните постановления. На второ място Европейската комисия излезе с предложение пакет от мерки – в момента той се разглежда в съвета под председателството на Холандия. Парламентът също има своите препоръки, ние ви ги изпратихме. Става дума за нормите, които да се прилагат във вътрешния съюз, да има хармонизация на данъчната основа при големите дружества, има и препоръки в световен мащаб. Европейският парламент принципно се придържа към насоките и препоръките на ОИСР. Освен това, имаме своя пакет от предложения, които ще представим на комисията през втората половина на годината. Принципно Европейския парламент няма пряка компетентност по темата, защото националните парламенти се произнасят по националното данъчно облагане. Ние смятаме обаче, че наше задължение е да организираме подобни прояви, така че всеки от вас да има възможност да сподели своите идеи, анализ, препоръки, да разговаря с колегите си. Необходимо е да се разбере европейското и световно измерение на изборите на национално ниво в тази област. А там, където има европейска компетентност, решенията се взимат единодушно. Следователно, нищо не може да се наложи, ако дадена държава откаже или ако проведе референдум и, отрич... и има отрицателен резултат. Ние се стремим към постигане на съгласие по множество от темите. Придържаме се към препоръките на ОИСР, искаме да работим и с САЩ, за да стигаме винаги, когато е възможно, до обща позиция. Освен това, ще изпратим делегация на нашата комисия в средата на месец май. Ще изпратим делегация в САЩ. Бихме искали да сме сигурни, че американските колеги също работят възоснова на препоръките на ОИСР. Освен това, ще можем да разменим впечатления за този следобед. Първо ще поканя господин Дуизенберг да направи своя увод. След това ще чуем главния директор, който отговаря за фискалните въпроси в Европейската комисия. Това е господин Стивън Квест. Той ще обясни докъде се е стигнал след последните предложения на комисията. Благодаря му за присъствието. След като ги слушаме, всеки от председателите на финансови комисии в националните парламенти ще имат по 5 минути да се изкажат. Ще чуем гръцкия парламент, италианския сенат, полския сенат, унгарската асамблея. Вие, разбира се, може да поискате думата, като попълните съответния формуляр. Изказванията ще следват реда двама от националните парламенти, един европейски депутат. Заповядайте. You, Благодаря, господин Ламасур. Уважаеми колеги, дами и господа, нека да започна с благодарности за колегата Лен Ламасур – за организирането на срещата с националните парламенти и за поканата да открия заседанието. По време на нашия обед имахме възможност да обменим мнения и мисли по темата за днешната среща. И е, вече е, ми е напълно ясно, че изключително добре се вписаме във времето – не само заради важните съобщения и предложения от комисията от предходните няколко седмици, но и разкритията с панамските документи. Тоест, много сериозен въпрос обсъждаме днес и аз съм убеден, че няма парламент в Европейския съюз, където въпросите с данъчното облагане и последните събития да не се появяват в дневния ред. В датския парламент, Камерата на представителите, споделяме наблюдението и заключенията на холандското правителство и съответно реакциите на Камерата на представителите в Холандия. Първо, нашето правителство. В писмо от 2 юни 2015 година правителството зае ясна позиция за въпроса с борба с неплащане на данъци, особено от големите корпорации, като се, за целта се стремим да създадем съответен климат. Правителството има за цел да сътрудничи с ОИСР и в Европейския съюз за рамка за борба с избягване на плащането на данъци. Ние искаме да бъдем водещи Особено в областта на повишената прозрачност, обмяна на информация между данъчни власти и обмяна на данъчни постановления. Също подсилване на насоките на ОСР и подпомагане на развиващите се е, страни да разработят своето данъчно законодателство и да разгънат капацитета на данъчните си служби. Второ, злоупотребите трябва да се елиминират на международно ниво посредством закони и съответни режими. режими. Затова холандското правителство иска да разработва съответни политики за примерно двустранни споразумения за данъчни мрежи или е, предварителни постановления. След е, доклада БЕПС от ОСР, Нашето правителство подкрепи отново доклада, включително изискванията за докладване, автоматична обмян на информация за повишаване на прозрачността и докладите за всяка отделна страна. В момента ние сме председател на Европейския съюз и правителството търси решения и компромиси за всички европейски страни, които искат да се захванат с тази тема, като осигурява равнопоставеност и достатъчно привлекателност за международния бизнес. Второ, как реагира е, Камерата на представителите в Нидерландия? Там е, мнозинството за е, прие ред позиции, 6 конкретни е, решения ще коментирам, които имат отношение към нашата дискусия. Първо, Камерата настоява пред правителството да се разработи план за да се поддържа привлекателността на инвестиционния климат на Нидерландия за международния бизнес по един отговорен начин. Второ, Камерата призова да се раздели е, пакета законодателство за борба с избягването на данъците на две части. Е, част за Европейския съюз и за ОИСР. Това отговаря на едно предложение на Германия от е, февруари на срещата на върха на Екофин. Също бе поискано да се направи оценка на въздействието на различните компоненти на директивата Антибепс в съответствие с предложенията на Финландия, Люксембург, Белгия и други. Отново дадени на февруарската среща на Екофин. После парламента призова да се постигне споразумение между страните, които участват в мрежата за данъчна информация и също да се създаде на европейско ниво е, отчитане за всяка отделна страна. Също настояваме да се създаде черен списък за данъчните убежища. Така реагира е, Нидерландския парламент. И сега няколко думи за е, така наречените документи от Панама. Те не се отнасят за многонационални дружества, а за значителни частни капитали, които са били е, е, отделени в други страни. Там прозрачност няма, тези доходи не са декларирани пред данъчните власти, което е равносилно на данъчна измама и е, води до съответно наказателно постановление. Това по никой начин не допринася и за привлекателността на климата на инвестиции. И в заключение искам да подчертая колко е важно да се получим едни от други. Едно международно сътрудничество помежду ни е от ключово значение – Данъчните системи очевидно не са достатъчно свързани в днесния глобализиран свят на пазари и капитали и услуги. И единствено работейки заедно можем да решим този проблем. Благодаря, председателят. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашите изказвани и много е, конкретни предложения, направени от Камерата на представители на вашия парламент, които вие резумирахте. Сега давам думата на господин Стефан Квест, генерален директор в Европейската комисия. Uh, Благодаря, господин председател Ламасур. Уважаеми дами и господа, за мен е голямо удоволствие да говоря днес пред вас, да обсъдя кампанията за честно и по-ефективно и по-конкурентоспособно данъчно облагане в Европа. Аз ще представя идеята на комисията за борба срещу неплащането на данъците в общ мащаб. Трябва да преодолеем това, което се получи около документите Панама, тези неща, които излязоха на бяла светина, са доста будят доста загриженост. Тези документи показаха, че е необходима глобална глобално сътрудничество в борбата срещу избягване на плащането на данъците. И имаме нужда от една нова рамка за повече прозрачност, за отделните сметки, за е, повече, повече контролни трябва над банковите процедури и процеси. Трябва да се справим най-напред с проблема в Европейския съюз, но също така трябва да работим и с нашите партньори на глобално равнище. Има страни, които а, са доста бавни и не искат да се съобразяват с глобалните стандарти. Затова ние предложихме черен списък на страни, които правят това. На второ място, свързано с с е, документите от Панама, установихме, че има пропуски в законодателството и тези пропуски трябва да бъдат преодолени, ако искаме да отбележим напредък в борбата с избягването на данъците. Тук ще работим с международни партньори, с G20, с ОИСР. В този смисъл искам да приветствам участието на парламента и искам да подчертая неговата огромна роля при поддържането на инерцията. В петък в Амстердам европейските министри на финансите ще се срещнат и ще обсъдят последствията от е, документите Панама, ще помислят за общ европейски отговор. Комисията ще се застъпи за амбициозни действия в този смисъл. Ако погледнем днешния дневен ред, а именно избягването на плащането на корпоративния данък, може да кажем, че може да получим, да постигнем основни големи резултати, ако действаме обединено и ако следваме предложенията на комисията, които тя направи. Нашият подход трябва да е холистичен и да обхване различни области на корпоративното данъчно облагане. Например, прозрачност между държавите членки по отношение на данъчните постановления и е, информацията за мултинационалните компании чрез докладване държави по държави. Миналата година ние искахме да разширим тази прозрачност и да позволим публичен достъп на, на обществеността до тези доклади, доклади страна по страна. Това е, зад което застава парламента, това е, което подкрепяме и ние. Освен това, подкрепяме и е, мерки против изместване, против намаляване на данъчната основа и изместване на печалбата. Също така работим в други области на данъчното облагане, като например нови правила за формулирането на цените. Мисля, че тези мерки наистина ще подобрят бизнес средата за предприятията и за всички засегнати страни. Ние искаме да основем нашите инициативи на няколко основни цели. Най-напред ние искаме да има ефективно данъчно облагане в Европейския съюз. Всяка страна, всяка компания трябва да плаща своите данъци там, където генерира печалбата. И искам да подчертая, когато говорим за ефективно данъчно облагане, ние нямаме предвид минималните данъчни ставки. Данъчният облагане е прерогатив на държавите членки, ние уважаваме този прерогатив. Но когато тези данъчни ставки биват уточнени, те трябва да бъдат прилагани последователно, без да има данъчен дъмпинг и и агресивно данъчно планиране. На второ място, искаме да имаме равнопоставеност между всички държави членки и предприятия в Европейския съюз. В момента някои държави членки се опитват да защитават своите, своите данъчни системи и е, техните усилия се отслабват поради е, различен подход на съседните страни. Е, Получава се неравнопоставеност и се получава изместване на печалбата. Всъщност, ние оценихме, че някои компании имат че местните компании плащат 30% повече данъци от мултинационалните компании, които могат да изместят своята печалба. И така, ако ние искаме да се справим с проблеми, трябва да осигурим честна, лоялна конкуренция и последователна данъчна политика, което ме води до третата цел, а именно поощряване на конкуренцията в, цяла, в целия единен пазар. Нашите економики са много разнообразни, нашите системи са много разнообразни, което резултира в, разли... в правна несигурност. Имаме нужда от стабилност, от сигурност и добра бизнес среда. Това е основата на конкурентоспособната економика, но ние може да я постигнем само ако работим заедно в областта на данъчната политика и ако координираме нашите усилия. Тази координация е особено важна в момента, тъй като държавните членки започват да бележат резултати по отношение на международните си ангажименти, свързани с намаляване на на ограничаването на свиването на данъчната основа и изнасянето на печалбите. Всяка държава членка може да намери своите, да предложи своите собствени решения. Ние имаме 28 различни а, подходи, но ако това продължи, ще има правна несигурност и ще има още повече бариери за бизнеса. в Европейския съюз имаме единен пазар, затова ние смятаме, че имаме нужда от един общ подход и за прилагане на тези общи правила. Тези общи правила смятаме да ги приложим и да ги заработим в сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки. Естествено, ние знаем, че трябва да има баланс на компетенциите в данъчната политика. Ние признаваме суверенитета на държавите членки по отношение на таксовите им режими, на, извинявайте, на данъчните режими. Ние уважаваме принципа на субсидиарност и пропорционалност. Държавите членки имат право да изберат най-подходящия режим, най-подходящия инструмент за постигане на основните цели, но във всички случаи имаме нужда от едно обвързващо европейско законодателство, което да регулира трансграничните проблеми. Държавите членки се споразумяха по мерките, за които говорим. Те се споразумяха в януар, през януари за, бор, за мерки е, за борбата против избягването на плащане на данъци. Но е, тези усилия трябва да продължат и на международно равнище. Ние изготвихме препоръки, е, които да бъдат приложени в двустранни договори. Понякога тясно сътрудничество може да е достатъчно за постигането на нашите цели. Например, през 2015 година имаше доброволно споразумение от държавите членки за прилагане на мерки, свързани с данъчните кредити нещата се развиват положително, но ние ще продължим да следим тяхното развитие на тази основа, на, но за момента доброволното обвързване не е достатъчно. Искам да ви дам преглед на инициативите на комисията, свързани с данъчното облагане. Ние се движим към една обща консолидирана данъчна основа, която трябва да бъде приложена, е, въведена в края на тази година. Ние предлагаме е, решение, но ако те не се приложат, нищо няма да се промени. Така че ние трябва да работим в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да отбележим напредък. Европейският парламент е двигател на политическата инерция в, тази, в този смисъл. И аз бих апелирал към вас да приложите е, с вашето влияние в политическия диалог с всички заинтересовани страни, защото политическата власт, която имате, може да бъде много положителна за прилагането на тези реформи. Реформи, които са така необходими. И така, искам да приключа, като подчертая, че комисията винаги е отворена към нови идеи от депутатите по отношение на данъчната политика. Така че не се колебайте, свързвайте се с нас, когато имате допълнителни идеи. Радвам се, че днес имаме възможност да чуем първите идеи от вас. Благодаря отново на господин Ламарсур за организиране на тази конференция. Благодаря. Благодаря ви, господин главен директор. Сега ще преминем към обмена на мнения. Ще чуем четиримата председатели на финансови комисии първо, след това и останалите, като ще ви помоля писменно, чрез попълване на формуляра, да поискате думата. Пак ще кажа, ще изслушваме по двама представители на национални парламенти и един от Европейския парламент. Първо ще чуем господин Кристос Галас, който е председател на Комисията по финанси и бюджетен баланс на Гърция. Има пет минути. Заповядайте, господин Бялас. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, почитаеми колеги, днес обсъждаме изключително важна тема, която създаде множество проблеми в Европа и по света. Избягването на плащането на данъци и свързаните с това проблеми Всъщност всичко това до някъде проистича от световната економика. Глобализацията понякога води до неравнопоставеност. Когато бизнесът разбере, че може да избегне плащането на данъци, се стига до неравни условия. Същевременно в Европа сме създали единен пазар, но не сме напреднали кой знае колко по паричния съюз, въпреки че ето панамските досиета също ни показват, че нашата система е несъвършена. Затова мисля, че имаме чудесна възможност да започнем да разговаряме сериозно по темата във всичките изражения – дори и да опрем до обсъждането на ДДС и други непреки данъци. Мисля, че трябва наистина да се мисли за хармонизация с минимален и максимален прак. Така няма да има конкуриране между държавите членки. Да не говорим че съществуват данъчните райове и в Европейския съюз, и в трети страни. Това също води до неравни условия. Създава проблеми на отделните държави, където се избягват данъци в особено големи размери. Гърция е такава страна мнозина избягват плащането на данъци и всъщност проблемът е, че съседните на нас страни имат много ниско данъчно облагане. Това е още един фактор, който затруднява нашето възстановяване след економическата криза. Изпирането на пари, укриването на данъци, всичко това, разбира се, не се случва изолирано. То се случва с помощта на финансовите институции и банките. Би трябвало точно на това ниво да работи Европейската комисия, когато дава законодателни предложения. Необходимо е да се зададат общи еднакви характеристики на данъчните системи в Европа. Така постепенно ще хармонизираме данъчните си политики и ще се стигне до тази съгласуваност, за която мечтаха основателите на Европейския съюз. Скъпи колеги, неотложно е да започнем обмена на данъчна информация – да се надяваме, че ще стигнем до единна база данни за целия Европейски съюз, чрез която данъчните органи на държавите членки да работят в мрежа. Всички дружества да са отразени в базите данни и дейността да може веднага да се проследи във всяка държава и съответно да се предоставя информация и на трети страни. Уважаеми колеги, Европейския паричен и економически съюз няма как да напредне кой знае колко, след като виждаме такива огромни различия в условията за бизнеса в Европа би трябвало да се зададат минимални и максимални прагове на данъчното облагане, като се обхванат и преките и непреки данъци. Всяка държава членка в тези рамки, разбира се, може да провежда национална политика, но поне чрез тези прагове ще се види, че Европейският съюз има едина политика. ще могат да бъдат взимани важни и конкретни решения. Бързи решения. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин председател. Сега ще дам думата на председателя Масимо Мукети, председател на Комисията по промишленост, търговия и туризъм в Италианския сенат. Пет минути. Благодаря ви, господин председател уважаеми колеги. Нашата комисия се бори с избягването на плащането на данъци. Знаем, че за това има някак... най-различни начини, понякога се използва и избора на арбитраж, но не може да се наложи традиционния данък. Печалбите се прехвърлят в други страни, това е много честата цел. Търси се най-благоприятното законодателство. Всъщност проблемите идват от липсата на стабилност, защото комисията препоръчва на държавите членки да не предприемат едностранни инициативи. За това си има конкретни причини. Срещите с колегите от САЩ, насоките на ОИСР трябва да бъдат вземани под внимание но виждаме съответно, че има доста международни органи, които са очудващо неактивни. По този начин мултинационалните компании, особено тези, които работят в интернет, се облагодетелстват. Дейностите не са достатъчно ефикасни. Би трябвало всъщност прокуратурата да се заеме сериозно. Вземете Google, Amazon, Facebook – в Италия ние започнахме много по-енергично проучване заедно с италианската данъчна служба. Става дума за стотици милиони евро. Мултинационалните компании обаче винаги търсят някакво споразумение. Те искат националните политики да бъдат смекчени спрямо тях, но ние трябва да направим своя европейски избор. Правораздаването има своята роля, несъмнено, но ние имаме нужда от политики защото съществуват множество неясни организации, които всъщност помагат за прехвърлянето на печалбите. Няма никакво съмнение, че една постоянна организация, която може да определи фиксирана данъчна основа не е фикция. Всъщност такава организация съществува вече години наред. Въпреки това, виждаме, че не се отделя достатъчно внимание на това ново явление многонационални компании, които извършват агресивно данъчно планиране, работят в най-различни страни, но си плащат данъците само по интернет. Използват, разбира се, и данъчни райове. За да може да привлечеш такава компания, не е нужно да си готов на всякакви жертви не би трябвало да има нелояна конкуренция, защото така се стига до липса на сигурност и съдилищата рядко се намесват. Всичко това не помага на трансграничните инвестиции. Италианският сенат всъщност отправи препоръки към правителството да се направи оценка дали не трябва да се проверят дейностите в интернет, които са фактурирани в Италия, но са платени в друга страна. Всъщност по този начин предприятието прехвърля своето ДДС към Италия, Трябва да се провери дали ще прехвали ДДС към Италия или не. И съответно как ще се обложат печалбите. За момента можем да кажем, че Италия наистина не провежда едностранна политика. Благодаря ви, господин председател. Сега ще дам думата благодаря, господин председател. Ще дам думата на Ерик Банки, който е председател на економическата комисия в Унгарския парламент. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, първо, от името на Комисията по економика на Унгарския парламент искам да ви благодаря за поканата, за възможността да бъдя тук и да споделя нашите гледаща с вас и другите представители на европейските страни. Според нас, въпроса с избягването на плащането на данъци и борбата с това явление е изключително важен. Това представлява и сериозно предизвикателство за националните парламенти. Многонационалните компании използват сложни данъчни структури и, е, изнасят или изместват печалбата от там, където тя се създава. Както казаха и говорещите преди мен, най-важното е да се опитаме да се справим с е, умишленото намаляване на данъчната основа, и да облагаме компаниите там, където те създават добавена стойност. Да дам пример. В Унгария местните данъци Примерно имаше проблем с налагането на данъци върху местно производство, тъй като съответните компании са регистрирани в различни страни и използват преференциално режима, който им е най-изгоден. Успяхме да прекратим тази практика като облагаме дружествата там, където се създава добавената стойност според съответния данъчен режим на съответната област. Що се отнася до националното ниво, там трябва да има ефективно прилагане на данъчните разпоредби. Но, както казаха и колегите от е, Нидерландия и Италия, трябва да се зададе и благоприятна данъчна среда, която да не отблъсква е, дружествата или да не ги кара да търсят начини за изместване или изнасяне на печалбата извън от страната. 19% е данъчната ставка при нас за по-големи е, сток, е, обороти и според нас това е добра среда. Много е важно да се споделя информация между данъчните власти и, и тази обмяна на информация трябва да бъде подсилена. Говори се тук също и за глобалните интернет компании и как те да бъдат облагани. Това е изключително важен въпрос, особено е, там, където е много трудно да се проследи движението на стоки или услуги, извършвани от тези компании и така те да бъдат обложени там, където се създава прихода. Ние сме за това да има координация между страните членки на Европейския съюз и страните в ОИСР бихме искали да има и добра среда за възможно най-бързо сътрудничество. Разбира се, правомощията на националните правителства ще си останат. Правителството на Унгария и парламента на нашата страна преразглеждат всички разпоредби, свързани с по-ефективно данъчно облагане, което означава да се създаде и една пространна и унифицирана законова среда за борба с неплащането или избягването на плащане на данъци. Парламента ще транспонира в националното си законодателство всички съответни европейски разпоредби, когато те бъдат прияти. Но сътрудничеството, което искаме да осъществяваме, не следва да противоречи на националните законови разпоредби. Прозрачността е много важен елемент, примерно за онлайн системите за разплащане. Ние, например, регулираме и упражняваме контрол в това отношение. Председателят, благодаря. Сега давам думата на Гжегош Биерецки, който е председател на Комисията по бюджет и публични финанси на Сената в Полша. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на председателя за организирането на тази среща. Благодаря и на холандското председателство за това, че започва да се занимава с този важен проблем и търси решения. Истина е, че големи мултинационални предприятия използват всякакви възможности, за да избегнат плащането на данъци. Този факт се разглежда в Польша много негативно. Например, облагането на големи търговски вериги, е, които плащат всъщност много малки данъци или изобщо не плащат данъци. Е, това беше тема и на последните избори в Польша. Коалицията, която е правителствена коалиция в момента, спечели изборите именно защото застана зад прекратяването на избягването на данъците. Благоденствието на обществото зависи от плащането на данъци. Затова ние приветстваме мерките на комисията, които целят създаване на едно справедливо данъчно облагане. Но дали мерките ще са ефективни или не, зависи от доброто сътрудничество между държавите членки. Ние приветстваме факта, че комисията опосредства принципа, застава зад принципа е, печалбите да се облагат с данък там, където се генерират. Т.е. в държавата членка, там, е, в държавата членка, в която наистина е генерирана печалбата. Това е положително. Трябва обаче да кажа, че някои от инициативите са много сложни. Е, те ще повлияят много върху економиките на държавите членки. Не би трябвало това да възпрепятства тяхното прилагане. Някои от мерките могат да загубят своята действеност. Може би, тук може да се приложи едно постепенно внедряване на, на мерките. Имам предвид, например, въвеждането на а, общата корпоратив... на общата данъчна основа за корпоративното облагане. Ситуацията трябва да се анализира много внимателно, защото имаме различни видове предприятия. Е, предприятия, които се облагат по различен начин. Польша е против такива решения, които ограничават свободата на предлагане на услуги. Преждеговорившите колеги говореха за хармонизиране на преките данъци, на прякото данъчно облагане. Нека обаче си припомним, че държавите членки са унези, които имат прерогатив в тази област. Затова тук не трябва да говорим за задължения, а по-скоро за препоръки. Радваме се, че Европейската комисия представя законодателни предложения в тази област, но са необходими допълнителни анализи. Польша ще има нужда от по-дълъг период за изготвянето на своя анализ. И не на последно място искам да подчертая, че ние сме за това да се приложи директивата за, автоматично, за автоматичен обмен на данъчна информация между държавите членки. Ние сме за докладване държава по държава. Освен това, ние подкрепяме целите, представени от комисията. Благодаря. Сега ще дам е, думите на е, представители от националните парламенти по две минути да изразите очакванията си или е, въпросите си. Заповядайте всъщност давам думата на е, съдокладчиците и Епекофът. Благодаря. Много се радвам, че тук има толкова много членове на националните парламенти да обсъждаме толкова важна тема. Това много ме радва. Изключително е интересна темата, защото има национални правомощия за събирането на данъците, но економиката е глобална. И е, макар, че е, има национални правомощия, много трудно е те да се налагат заради това, че има немалко, които се опитват да избегнат плащането на данъци. Видяхме това от панамските досиета и от други случаи. Какво? Нашата задача е и на национално и на европейско ниво да има достатъчно възможност на национално ниво да бъдат е, събирани данъците, да има и справедливост за гражданите и за фирмите. Защото, както и комисията каза, примерно данъчното бреме за малки и средни предприятия се увеличава с 30% за, заради многонационалните кор, о, корпорации заради нелоялната конкуренция. Значи малките и средни предприятия, които реално създават работните места, от които отчаяно се нуждаем, всъщност страдат. После, казуса с панамските документи, тя не Много е важно е, да осъзнаем, че има много какво още да се прави за сътрудничество, по прозрачността. Имаме нужда от нови правила, имаме нужда Европейския съюз да е водещ, за да се разработи е, на глобално ниво е, рамка, която да бъде и прилагана. В е, всички случаи тази тема според мен е обща, ние имаме общ проблем – и е, смятам, че можем е, да търсиме и полезни резултати. Е, панамските досиета ни показват това и много други случаи. Благодаря ви, добре дошли и очакваме вашите въпроси. Благодаря, господин съдокладчик. Сега давам думата на другия съдокладчик, Михаил Тойре. Благодаря. Уважаеми колеги от националните парламенти, първо искам да подчертая колко е важно вашето присъствие днес тук. 19 страни членки представени. Ние можем да постигнем нещо единствено, ако работим а, заедно. Аз съм съдокладчик в комисията за данъчно облагане такса 2 и 28 са изключително сложни национални данъчни системи, които се видя, че оставят пропуски и празни места, които се използват от многонационалните компании за неплащане на данъци. И ако искаме да прекратим това, трябва да има общ пазар с движение на капитали, но трябва да има и общи правила, задължителна законодателство за автоматично чен обмен на информация. Това беше направено, а също и за въвеждане на обща консолидирана корпоративна данъчна основа, така че да не може да се е, избягва данъчно облагане. Във всички случаи има и едни външни измерения, които ние не можем да с които не можем да се справим. Сега, една от темите са данъчните убежища, свързани с панамските досиета. В Редно е обаче да направим така, че поне всяка печалба, която се изнася от Европейския съюз, да бъде поне веднъж обложена в ЕС. Дали било то през, чрез един данък на излизане или някаква друга система, която трябва да се обсъди, трябва да се реши. Очаквам вашите изказвания и така ви насърчавам да търсиме общ подход към проекта БЕПС, защото в противен случай с тази агресивно данъчно планиране и наплащане на данъци се накърняват националните интереси. Председателят. Благодаря. Сега преминаваме към обмен на мнение. И за... ще започна с двете страни, които изпратиха писмени становища. Лорд Дейвис от Обединеното кра... кралство. И имаме чест да го посрещнем тук. И много се радвам, че мога да го поздравя. Той е мой стар председател. Заповядайте, лорд Дейвис. Благодаря. Благодаря на комисията. Благодаря за възможността за тази дискусия. Аз ще се опитам да направя както отрицателни, така и положителни коментари. Има някои, някои объркващи препратки по отношение на агресивното данъчно планиране и избягването на данъци. Има разлика в тези понятия. Каква е тя? Ясно е, че има такава разлика. Има разлика и между данъчното укриване на данъци, което е престъпление, което е нелегално. Но имаме данъчно планиране и, и, и е, и избягване на плащане на данъци. Така че тук трябва да сме много прецизни при употребата на тези термини. В един идеален свят би трябвало да имаме обща отговорност на Европейския съюз по отношение на данъчната политика, но това, за съжаление, не е така. Е, отговорността се пада на държавите членки. А Европейския съюз създава в момента впечатление, че може да поеме отговорността за данъчната политика. Е, опасно е, е избягването на плащане на данъците да се превърне в укриване на данъци. Това може да се направи от някои държави членки, когато е, данъчната политика е прерогатив на националната политика, когато се приемат определени мерки. Ето, например, в, определеното, в Обединеното кралство големи мултинационални компании като Google, като Starbucks, Opera, злоупотребяват с националното законодателство, изнасяйки печалбата извън Обединеното кралство, която е генерирана в него. Това е един от примерите, но не става дума всъщност тук за Европейския съюз. Всъщност държавите членки трябва да предприемат съответните мерки. Това беше негативното, което исках да кажа. Положителното е, е че Европейският съюз има възможност да поеме отговорност за създаване на повече прозрачност в данъчната област. Това е много важно за директивите, прозрачността и оповестяването на, на данъчната информация, но трябва да, постиг... да, да напреднем повече, да направим стъпка напред. Ето, например, що се отнася до отговорността и надзора на платените данъци от предприятията. Тази прозрачност, тази отговорност трябва да се задълбочи. Има объркване, има противоречие защото от една средства има данъчна тайна, от друга страна има желание за публично, опостав... публично оповестяване. Аз мятам, че данъчната информация трябва да се оповести публично. Ето, например, когато става дума от печал, за печалба от 70 милиарда евро, това е наистина една доста голяма печалба. Трябва да има е, публична информация за такива компании. Има в тези компании много акционери, но има и много а, потребители и все, всички те имат право да знаят кой какви данъци плаща. Така че в тези области някои от инициативите, директивите на комисията би трябвало да бъдат укрепени, да бъдат преосмислени и да се застъпят с повече за прозрачност и за оповестяване на данъчната информация. Благодаря. Сега давам думата на господин Пеле Ламбое, заместник председател на финансовата комисия в Френския парламент. Три минути. Благодаря, господин председател. С удоволствие установявам колко бързо започна да работи Европа по темата борба с данъчни, за избягване на плащането на данъци. От три години се обяви тази тема и тогава ни се струваше, че ще е много трудно да се вземем с нея в Европа, защото данъчното облагане е, е в приоритета на националните парламенти в ЕС. Но веднага, щом започна работа комисията по данъците, е, се даде възможност да осъществим сериозен напредък. И това е особено важно, като се има предвид, че Европа трябва да води е, в прилагането на разпоредбите БЕПС, е, намаляване на данъчната основа, изместване на печалбата. И това е важно за поддържане на конкуренцията. Също така, тук се поставя и темата за солидарност между страните членки. И е, политиката за оптимизиране на данъчната е, мерки е, следва да бъде наложена, защото в противен случай големите компании успяват да избягнат данъците, а малките плащат в повече. Прилагането на БЕПС трябва да бъде на водещо ниво в Европа той е предложението да се прави отчет за всяка отделна страна е именно пример в това отношение. Но ми можем да стигнем и още по-далеч, е, много повече от е, това, което се прави в ОИСР, а именно да се хармонизира данъчната основа за корпоративния данък. Това е от ключово значение и за единия пазар, и за единия валутен пазар. И ако успеем да го направим, това ще е изключително важно, защото така ще се отменят ред режими, които дават възможност на големите предприятия да избегнат плащането на данъци и ще създаде повече равнопоставеност и повече прозрачност за гражданите. Тоест това е една от, от най-най-основните значими мерки, които могат да бъдат предложени в рамките на работата на вашата комисия. Благодаря. Председателят, сега вече давам а, думата на представител на Европейския парламент, госпожа Данута Хубнер. Три минути. През последните две години ние работихме много върху корпоративното данъчно облагане. Имаше много драматични събития в тази област. И аз благодаря на комисията за представенето на този пакет, но ние искаме да надхвърлим моментните предизвикателства. Искаме да създадем една хармонизирана обща съгласувана система за данъчно облагане в Европейския съюз. Освен това, това, което каза Стивен Квест, е много важно. Тоест, имаме един добър баланс между решенията, които са необходими за, да, за корпоративното облагане на национално равнище и решенията, които трябва да се вземат на европейско равнище. Мисля, че е един добър баланс – на между европейското и националното равнище е изключително важен. Освен това, казах, вече бе посочено, че имаме много и различни политически инструменти в държавите членки, но важно е тук да продължаваме, да продължим да използваме добрите, положителните инструменти, както и да запазим контрола, надзора и мониторинга. На следващо място – данъчната област изисква много голямо внимание, що се отнася до демократичната легитимност. И в крайна сметка нещата зависят от нас на европейско равнище, от европейските депутати и от нашите колеги в националните парламенти да осигурят тази демократична легитимност а именно да се направи данъчната система прозрачна и непромокаема за злоупотреби. За тази цел е важно сътрудничеството между националните и европейския парламенти. Важен е политическия диалог и тук подкрепям господин Квест, който се изказа в полза на сътрудничеството и диалога. Освен това, трябва да се приложат препоръките на ОИСР и да се приложи европейското законодателство в националното законодателство. В този процес много от националните, много голяма част от отговорността ще се поеме именно от националните парламенти. Благодаря. Връщаме се на националните парламенти. Господин Петро Самоа има думата, който е от Конгреса на депутатите на Испания. Заповядайте, три минути. Благодаря ви, господин председател. От моя гледна точка ние сме изправени пред глобални предизвикателства и за това трябва да търсим глобални решения. Данъчното облагане също изисква глобално решение, които да се предложат от националните парламенти. Но поздравявам комисията в Европейския парламент, Европейската комисия, тъй като те се опитват да допринесат е, за едно по-справедливо и почтенно данъчно облагане. Е, защото в този случай ние искаме да излезем от економическия застой. Економическия застой понякога се дължи и на економическа несправедливост, а ние всички държим да запазим социалната държава. Надявам се, че инициативата ще се окаже ползотворна. Ето сега с панамските досиета имаме реален шанс да продължим с стратегията да работим на глобално ниво. Испанският парламент също състави анкетна комисия по панамските досиета. Исках накрая да отбележа, че има въпроси, които са наистина важни и по тях трябва да се работи непрекъснато, сериозно. Всъщност, много е важно да имаме обща облагаема данъчна основа за дружествата. Много години минаха в обсъждане на тази мярка и политика, но ето сега мисля, че моментът е удачен да се направи следващата стъпка и да се отиде и по-далеч от препоръките на ОИСР. На второ място Европейски списък на данъчните райове. Нека се възползваме от момента и тук да постигнем напредък. Всъщност тази конкуренция за най-низкия данък заплашва економическия растеж и социалната спойка на света. От друга страна, Обмена на информация по автоматичен път не е достатъчен. Трябва да се отиде и по-далеч. Вече го казах, нека стигнем до реалния бенефиция, реалния собственик, който стои зад всички тези операции. Операциите са отразени в автоматичния обмен, но трябва да бъдем по-амбициозни тъй като това са световни предизвикателства и те го изискват от нас. Благодаря. Благодаря ви. Всъщност, последната ви идея със сигурност е заключението, което трябва да направим от панамските досиета. Сега ще дам думата, извинявам се, ако не произнасям добре името, на господин Тилен Босич от Словения. Благодаря ви, господин председател. Първо трябва да кажа, че Словения е доста напреднала в данъчното си законодателство, но сме готови да правим и промени в някои по-умерени мерки. Принципно атмосферата в парламента е много положителна тъй като виждаме, че лошите данъчни политики могат да направят големи поразии. Разбира се, ние също пострадахме от рецесията. Много е важно данъците да се плащат там, където се държат. Но ние имаме добра система, вече го отбелязах. Въпреки това се натъкваме на проблеми при събирането и обмена на данни, особено когато това трябва да се направи бързо. Докато стигнат тези данни до данъчните ни органи, докато се обработят, докато се намерят виновниците, минава доста време. Същевременно тежестта на доказване е обърната при данъчните производства. Иначе имаме и данъчни постановления, които ни позволяват да следим данакоплаците. Същевременно обаче възниква един интересен въпрос. Може би ще ви се стори до някъде провокативен. Аз се питам дали системата не е твърде устаряла. Говорим за данъчните райове, обежища, някои от тях се използват вече на 30 години, а ние те първа започваме да говорим за борбата срещу тях. Да, може да се помисли за най-различни мерки, но така или иначе офшорните системи минават на частни платформи, като криптовалутите и други начини за избягване на данъците. Мисля, че тези аспекти също трябва бързо да се обхванат. На трето място да помислим за някои от тези трети страни. Ние им изпращаме международна помощ. Ако обаче данъчната политика беше по-ефективна, тази помощ сигурно щеше да е 10 пъти по-голяма. Бързите действия биха означавали, че ще можем да им помогнем на практика. Ето вземете Нигерия. Тя разчита на около 10% от своя БВП за данъците, но трябва да работим по-бързо. Благодаря ви. Уважаеми колега, всъщност главният директор на комисията си записа вашите резерви по функционирането на обмена на информация. Аз сигурно ще се върна на тази идея малко по-късно. Сега продължаваме с Европейския парламент за групата на социалистите и демократите Петър Симон. Ja, vielen Dank, Herr Благодаря, господин председател. Искам да продължа там, където спря господин Кофорт. Най-напред. Чудесно е, че говорим днес по тези въпроси е, и то заедно с националните депутати, които всъщност в областта данъци имат от основната отговорност и то законодателна отговорност. Заедно с това това е доказателство, че тази тема, тези въпроси не могат да се решат само на национално равнище, защото нещата са много взаимосвързани. Ако обаче решим да предприемаме европейски мерки, което е важно, което бе подчертано от много колеги, ако решим да правим това, то важно е също така от моя гледна точка да помислим и за нашите съседи и съседите на съответните държави членки. и то да помислим за облагане на данъците на, да, на, на предприятията, трябва да помислим за данъчните постановления и трябва да се информираме взаимно, но трябва да информираме и комисията. Защо? Защото Виждаме, ето какво се получава. Е, LuxLeaks, е, документите от Панама и така нататък. Така че важно е тук да имаме един една институция, която е пазителка на договорите, една институция, която внимава дали всяка държава изпълнява своите отговорности, изпълнява своите задължения според смисъла на договорите. ако Европейската комисия не е информирана за всички събития в данъчната област, то тогава държавите членки имат възможност да разследват определени данъчни престъпления, но е, правителствата не искат да се занимават с това. Така че искам да ви помоля, независимо е, колко важно казваме, че, че, колко важни казваме, че са тези теми. Искам да апелирам към вас, всеки да изпълнява своите задачи, своите отговорности на национално равнище. Не става дума за нови, за нови разпоредби. Става дума за спазването на правилата. И тук ви моля за подкрепа. Благодаря. Благодаря ви, Питер. Връщаме се към националните парламенти и ще дам думата на господин Тимо Арка. Той представлява Финландия. Благодаря ви, господин председател. Искам да изтъкна, че борбата срещу данъчното избягване е свързана с закони, които не са непременно свързани с данъчното облагане. Тук ситуацията е различна от дружественото право и счетоводството. В финландския парламент ние говорим за регламент 909-2014 година за централните депозитари на ценни книжа в Европейския парламент. Знам, че също темата е обсъждана член 38 от този регламент, който осигурява изключително положение на Финландия и някои други страни. Би трябвало по този начин в сметките да е отразен реалния собственик на ценните книжа. Няма да навлизам в политическия дебат, но ще кажа, че принципно има едно притеснение, че изпълнението на регламента е незадоволително. Оказва се, че активите могат да се прехвърлят към негарантираните сметки в чужбина. Същевременно е достойно за похвала решението на Европейския парламент да работи по тази тема и по този начин да прекрати прехвърлянето на печалби. Панамските досиета допринасят за призива към по-голяма прозрачност, но е много тъжно, че има по-малко прозрачност в други законодателни инициативи. Регламентът е само на две години, но междувременно обстоятелствата много се промениха амбициите също. За това аз бих искала този регламент за централните депозитари на ценни книжа да бъде преработен, да стане много по-амбициозен. Без прозрачно финансиране няма как да има ефективно данъчно облагане. Благодаря ви, скъпи колеги. Както разбрахте, в Финландия има система, която гарантира абсолютна прозрачност на собствеността върху финансовите активи. Всъщност, това, което вие предлагате, е да възприемем тази система навсякъде. Може би ако това се направи, няма да бъде необходимо да обменяме подобни мнения. От една страна можем да говорим за европейско законодателство и европейски проекти, но по темите наистина от национална компетентност можем да обменяме добрите практики. Сега ще дам думата на господин Юберт Фукс от Австрия. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Гражданите на Европейския съюз, малките и средни предприятия всъщност плащат много по-големи данъци пропорционално, отколкото големите компании. Това е несправедливост, на която трябва да се сложи край. Нека имаме ефективно данъчно облагане и прозрачност. Това е много необходимо за вътрешния пазар. Същевременно пакета срещу избягването на данъци е добре дошъл, но ще са необходими много повече мерки. Например, консолидирана данъчна основа за корпорациите с минимални и максимални прагове на данъчното облагане. Ясно е, че държавите членки ще си запазят правомощията да определят данъчната тежест. Особено важна е прозрачността. справедливостта при данъчното облагане е много важна. Информатичната обмяна на информация е, трябва да има трансгранично въздействие, но това не е достатъчно. Данъчните власти трябва освен това да обменят допълнителна информация и допълнително да си сътрудничат, особено по отношение на мултинационалните предприятия, които имат седалище в Европейския съюз. съюз те трябва да докладват за своите печалби и тези доклади трябва да се, изпра... да се изпращат не само на данъчните власти, а да са публично достъпни. Така ще се укрепи вярата и доверието на обществеността в данъчните системи и данъчното облагане. Според мен, всички разпоредби, свързани с е, данъчното облагане, трябва да са правно неутрални и национално неутрални. Техните формулировки трябва да са такива, за да се изключват данъчните измами. Освен това, нашата цел трябва да е да се преустанови функционирането на данъчните райове. Няма трябва да се направи така, че да няма смисъл от тяхното съществуване, да няма стимул за тяхното съществуване. Но... Благодаря. Сега се връщаме към Европейския парламент. До сега сме получили само едно искане за изказване от представител на Националния парламент. Остава ни обаче време, така че ако някой вече изказал се, иска отново думата, нека ни уведоми. Тези, които не са се изказали, също ще имат възможност да го направят. Но, докато изчакваме заявките, нека се върнем към Европейския парламент от името на ЕКАРЕ. Господин Бернт Луке, три минути, заповядайте. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че съм преграхнал. Ich bin aber auch nicht sicher, ob ich sprechen kann. Не знае дали ще мога да довърша изказването си. Cyprus, we were in Cyprus. Бяхме, бяхте в Кипър и сте се простудирили. Meine Damen und Herren, ich will... Господин Локе, ще се опитам. Радвам се, че има единство. Извинявайте, мисля, че не мога да говоря. Съжалявам. Жалко наистина. Има ли някой друг, който може да се изкаже от името на същата група? Добре. Ако не, нека чуем Микел Тойрер. Тук съм. Euh, Вие сте скромен на последния ред. Уважаеми колеги, от името на либералите и демократите, искам да уточня следното. Резултатите от комисията такс 1 и от проекта, от е, интернетния проект, означават следното. Ние не може да се справим е, с проблема на, само на национално равнище, так, както каза и колегата Симон. Иллюзия е да смятаме това. Затова моят апел е в Европейския съюз да работим заедно, заедно да работят националните държави и Европейския съюз, европейските институции. Националните парламенти трябва да анализират много внимателно дали е, всички препоръки са приложени така, защото да се предотвратят предотврати агресивното данъчно планиране. Колегата от Великобритания каза, че има проблем в е, терминологията. Това е важна тема, именно разликата между избягването на плащане на данъци и укриването на данъци. Тук трябва да се направи също един задълбочен анализ. Не може да има в Ирландия с данъчна ставка от 2,5% Хубаво е, ако се плащат данъци от 12,5%, добре, но комисията намери доказателства, че някои предприятия плащат само 0,5% и това означава нелоялна конкуренция. Това у нас буди огромна загриженост. И тук смятам, че именно Европейската комисия може да се намеси, тъй като не може да приеме малки и средни предприятия или пък предприятия, които не използват данъчни, данъчни облегчения, да са да са ощетени. Искам да напомня, че е, малките и средни предприятия плащат, е, тяхната данъчна тежест е с около 25-30% по-голяма. Освен това, в цифровата ера е много трудно да се уточни къде е генерирана печалбата и къде тя трябва да бъде обложена. И тук е, експертите учените трябва да помислят дали в бъдеще данъчната система не трябва да бъде структурирана по друг начин. Благодаря. Мерси, моша колег. Благодаря, скъпи колега. Сега ще дам думата на Сената на Холандия, представен от господин Вандрик Сван Рей. Благодаря, господин председател. На първо място трябва да изразим своите комплименти пред вас за организирането на днешната среща с националните парламенти и комисията в Европейския парламент. Ще кажа от самото начало, че Европейският съюз не е единствения, който води тази битка. Затова е много важно да се постигне успех – нещо, което се подкрепя напълно и от останалите страни. Всъщност подкрепата им е необходимо да бъде гарантирана, включително тази на САЩ и на Китай – е, всички ние знаем, че несъответствията и разминаванията се държат до голяма степен на данъчната система в САЩ. Конгресът там все още не е стигнал до съгласие за промяна на корпоративното облагане в САЩ. Всички ние знаем, че принципно националните компании подлежат на корпоративно облагане, където и да работят, като могат да получат данъчен кредит – срещу печалба в САЩ, ако репатрират печалбата. Повечето от тях следователно се възползват от възможността за отсрочка. Около 3 милиона долара са в други юрисдикции. Въпросът е, ако Европейският съюз, подкрепени от Холандския парламент, реши да ускори и да приложи препоръките, свързани с БЕПС, то ще ги последва ли и САЩ? Ако не го направи, се стига до парадокс. По-високото данъчно облагане в Европа ще доведе до по-низки данъци в САЩ. Това всъщност не е стимул. Питаме се и нещо друго. Този пакет от мерки срещу избягването е нещо хубаво, но господин Дайлсенберг също посочи дебата във втората камера на Холандския парламент. Струва ми се, че ще е по-добре да се придържаме единствено към мерките срещу намаляването на данъчната основа, без да мислим за допълнителни мерки – като мерките срещу злоупотреби и така нататък. Това са част от препоръките в предложението на Европейската комисия и на последно място, но не и по значение. Важна е прозрачността. Тук приветстваме дейностите на Европейската комисия и Холандския парламент, прилагането на докладването страна по страна, от началото на тази година, меморандума за разбирателство с Германия и различните инициативи за развиващите се страни. 23 от тях, които ще въведат по-добри норми срещу злоупотребите в собствените си законодателства. И накрая едно предупреждение. Добре е да сме амбициозни, както каза испанският колега, но нека бъдем реалисти. Всички тези нови норми ще трябва да се изпълняват от данъчните ни органи. Имаме ли ресурс в 28-те членки да го направим? Особено като се има предвид, че тези органи ще трябва да работят и заедно. Чудесно е автоматично да се обменя информация, но имаме ли толкова държавни служители? Всъщност, последното, което казахте, наистина звучи много благоразумно. Предполагам, че и проблемът няма един и същ мащаб във всяка от 28-те държави членки, но сега ще чуем Европейския парламент, представен от Фабио Демас и Европейска левица. Äh, благодаря. Мисля, че документите от Панама, както и документите от Люксембург ще ни помогнат тук. Искам да благодаря за това, че е, тези документи са налични. Имаме паралелно общество, общество на богатите, на влиятелните. И трябва да се застъпим за данъчно правосъдие. Правят се правилни стъпки в правилната посока, но нещата не са достатъчни. Има споразумение за избягване на двойното данъчно облагане и но те водят, за съжаление, за двойно данъчно необлагане. Е, тук Мога да направя препратки към Талуер, мога да преправя препратки и към а, Германия, която се застъпва за създаването на един регистър на прозрачно, за прозрачност. Говорим в крайна, дума, в крайна сметка не само за избягване на плащане на данъци и укриване на данъци, а и за финансиране на тероризма. Аз не смятам, че черните списъци ще функционират добре. Имахме такива, но те бързо се изпразниха. Ето, е, в Германия нямаше, от Германия нямаше ни, нито едно предприятия в този черен списък. Е, от Португалия имаше много. Това е само един пример. Нещата не, отговаря, не отговаряха на действителността. Е, има едно, едностранни инициативи от страна на щатите към Лихтенштайн или Швейцария, но това също не е достатъчно. Трябва да имаме наказателни мерки към банки, които нарушават правилата. Естествено, трябва ни една консолидирана задължителна а, обща основа за облагане на с корпоративен данък. Освен това, една хармонизиране, едно хармонизиране ще доведе до още повече данъчна конкуренция. Merci, mon cher collègue. Благодаря. Сега се връщаме на националните парламенти госпожа Гутерс, Белгия. Камера на депутатите. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, hartelijk dank voor deze uitnodiging. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Благодаря и за възможността да обменим е, становища с представители на националните парламенти. Мисля, че ние всички сме единни в мнението, че трябва да се затворят всички вратички за избягване на плащането на данъци, за да не могат международните корпорации да го правят. Идеалното решение би било да се предприемат мерки за повече прозрачност, повече обмен на информация между данъчните служби. Това е изключително важно. Също Директивата за административно сътрудничество трябва да бъде преразгледана, трябва да се вземем и с тези отчети за всяка отделна страна. Това е една промяна, на която много се радваме. Предложението на комисията ще създаде повече прозрачност, повече възможности за обмян на информация, затова и го подкрепяме безрезервно. Но има и някои е, критични коментари, които искам да направя. Първо, положението с по-малките страни членки. Големите страни членки може би ще имат различни позиции, но малките страни трябва да могат да останат достатъчно конкурентни. И те трябва да запазят своя суверенитет върху данъчната тематика защото а, това е в интерес и на малките и средни предприятия. Напълно възможно е, разбира се, да има една здравословна конкуренция в областта на данъчното облагане. После трябва да се следи случващото се в ОИСР. Ние подкрепяме всичко, което те предприемат. Смятаме, че е много положително това, което се случва там но също но Европейският съюз не може да си затваря очите към това, което се случва на международната сцена. Когато комисията налага задължения, които са далеч по отиващи много по-далеч, отколкото изискванията на международната на международно ниво, е добре да помислим дали не отслабваме своите позиции. Не това е търсения резултат. После, малките и средни предприятия. В една малка страна като Белгия, МСП са основен елемент от економиката. И каквито и мерки да се предприемат, трябва да бъде направено така, че те да не представляват допълнително административно бреме за МСП. Ако се отчитат тези моменти, ние би следвало да можем да продължим с съвместната си работа за справедливо данъчно облагане. Да не забравяме, че ниската ставка е много важна за малките страни. Председателят казва благодаря. Сега се връщаме отново към Европейския парламент. Господин Анест Марагай от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Европейската комисия излезе с съобщение за борба с избягване на данъчното плащане и неплащане на данъци. Милиони се губят от публичните средства заради подобни практики, но ние продължаваме да се опитваме да се борим с тях, с тези практики само с е, второстепенни мерки, а не с основни такива. Много по-малък е процента на средствата, които отделяме за, по този въпрос. Много са сложни взаимоотношенията между страните членки и многонационалните компании включително по плащане на данъци за собственост и така нататък. също данъчните е, разпоредби и решения са много различни, данъчните режими са различни. И тези милиони, които се губят от е, избягване на плащане на данъци, се получават заради това, че огромни средства, огромни проценти от печалбата се изместват навън. Испания, Германия и други страни губят милиарди, защото там данъчната ставка е много висока. Други страни пък печалят от това, като Холандия и Люксембург, например. От всичко това се възползват само многонационалните компании и ние не считаме, че трябва това да се случва. Много е трудно да се намери реалната стойност на загубите. Нека да има черен списък, но този списък трябва да е едно повсеместно глобално решение – ако не, ще се занимаваме на парче, а пък при, мултинационалните компании ще продължат да се изместват печалбата за сметка на малките и средни предприятия. Бермуда, Кайманските острови, Панада, Панама над 1 трилион евро а, са средствата вкарани в сенчести фондове там. Комисията казва, че не е, е достатъчно само да се оповести информацията за панамските досиета. Трябва да има стратегия на европейско ниво. Националните парламенти следва да работят с нас. Чухме от представителя на Испания предложение за създаване на е, комисия за разследване, но интересно е как може да се сътрудничат в това отношение националните парламенти и Европейския парламент. Добре е да обмислим тези теми в е, бъдеще. Сега се връщаме към националните парламенти и извинете ме, ако не мога да произнеса името, но от името на шведския парламент господин Даниел Сестрачич. Благодаря. Не можем а, дори преди, преди известно време дори не можем да си представим, че ще успеем да имаме един успешен дебат по тази тема. Избягването и неплащането на данъци се случва от много години. Има много предложения за това как да се справим с тях на практика. Много се радвам, че се повдига въпроса за прозрачността. Благодаря на господин Демаси за отличното му изказване. в нашата страна, за регионите, за градовете, е много важно това, което каза колегата от Словения. А именно да търсим а, решаване на проблема и извън Европейския съюз. Едно, един от недостатъците на предложението на комисията е, че не се разглежда в достатъчна степен въпроса за прозрачността. Прозрачност е, в публичната сфера, журналисти, правни специалисти и така нататък, те да имат достъп до информацията. Но също така е важно да се знае и кои страни ще са обект на това докладване за всяка отделна страна. Мисля, че твърде високо вдигаме летвата, ако оставаме а, цифрата 40 милиона евро. Тези доклади за всяка отделна страна трябва да са публични, те трябва да се оповестяват на а, световно ниво, а и страните, които бъдат обследвани, трябва да не са само страните членки на ЕС. Трябва да упражняваме допълнителен натиск върху властите, за да се създадат публични е, регистри на реалните собственици на компаниите. Това стана ясно и от панамските досиета. Благодаря. Барбара Капел има сега думата, групата на, за пряка демокрация. Благодаря. Борбата срещу избягването на плащане на данъци се случва главно в държавите членки. И наистина важно е да се облага печалбата там, където е генерирана. Това ще доведе до повече прозрачност и по-добра конкурентоспособност, защото малките и средни предприятия носят 30% на по-голяма данъчна тежест от големите предприятия. Ойсър казват, казва, че много, около 70 милиарда долара се вливат в данъчни раеве, вместо в бюджетите на държавите членки. Това е глобално предизвикателство и ни трябва глобално решение – ОИСР излезе с 15 точки, които се основават на три параметра, а именно международни инициативи, закриване на данъчните раеве и прозрачност. Държавите членки се съгласиха да има автоматична автоматичен обмен на информация – Освен това, Европейската комисия излезе с един обширен пакет с съответните три цели, които бяха представени. Пред, предвижда се докладване страна по страна и регистър за прозрачност както и информация за данъци, които се плащат извън Европейския съюз. Има два доклада в Европейския парламент. Два доклада, които се занимават с данъчното облагане – Съсредоточаваме се в тези доклади в главно върху докладването страна по страна. Много е важно това докладване да бъде въведено от 2017 година, но всички тези мерки не са достатъчни. Трябва ни общо омрежаване на регистрите за прозрачност, както и един глобален регистр за економическите оператори, които се крият зад фирмите фантоми. Освен това, имаме нужда от черни списъци, както и разпоредби за въвеждане на задължителната обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Беше вече казано от националните колеги, че е необходимо да се, необходимо да се въведе една обща дефиниция на данъчно облагане и, и данъчни измами. Е, е, Благодаря, колега, за Сената на Чешката република. Думата има господин Зиндрак. Дякую за слово, pane председател. Okay. Я бих... Благодаря много, господин председател. Аз говоря от името на Сената на Чешката република, Горната камера. Ние се занимаваме за въпроса за по-ефективно данъчно облагане на големите компании. Ще дискутираме въпроса в подробности в парламента, но ние подкрепяме действително мерките за борба с избягване и неплащане на данъци, защото това е в ущърп на пазара, намалява постъпленията в държавата и нарушава конкуренцията. Но данъчната политика е в правомощията на страните членки. Независимо от това, необходимостта да се търси по-ефективен подход за облагане на данъци, е добре да има мерки на европейско ниво. Считаме, че предложенията на Европейската комисия съдържат достатъчно подходящни мерки за борба с избягване на плащането на данъци и останалите практики, които правят така, че парите да не влизат в държавната хазна. В предложението обаче не се определя времето за транспониране на, тази, на това законодателство. Ние, специално Чешката република, ще имаме нужда от доста голям период – за това бихме искали този срок да бъде 24 месеца. Подкрепяме новата стратегия за по-ефективно управление на данъчните политики на базата на сътрудничество между ЕСА и трети страни и подкрепяме инициативите на Комисията за подобряване на сътрудничеството с международни партньори в борба с избягването на плащането на данъци. Също така подкрепяме идеята да се създаде е, списък на страни, които е, подкрепят е, агресивното данъчно планиране и създават условия за неплащане на данъци. Европейският съюз като цяло трябва да упражни значителен натиск върху съответните данъчни обежища. Е, също така би било полезно да има и списък на, на дружества, които се възползват от тези режими. Госпожа Анна Гомеш има думата. Е, е, yes, indeed. Uh, we know what we should do. Да, ние знаем какво трябва да направим. И Европейския парламент, заедно с националните парламентаристи, трябва да бъде много uh, активни, да притискаме нашите правителства и институциите в Европа да извършат това, което е необходимо. Първо, черен а, списък за данъчните обежда. Второ, а, отчет страна по страна, но не така както се предлага и не само за дейността на корпорациите в Европейския съюз. Трябва да е за дейността им навсякъде, иначе ще бъде контрапродуктивно. Просто ще се изнесат дружествата от Европа и това е. Не можем да се справим с проблема, ако го ограничим само до дейността им в ЕС. А също не може прага да е 750 милиона. Той трябва да е много по-нисък, за да има реално надзор и контрол. После ключовия въпрос за публично достъпен централен регистр за всички дружества, така че да знаем кои са реалните собственици на тези фиктивни компании. Защото тук не става дума само за неплащане на данъци, Става дума за борба с прането на пари, а, с организираната престъпност, включително и с тероризма, който се възползва от системата на офшорни фирми. Не можем да допускаме това. Ние а, поставяме на карта сигурността на нашите граждани. Това е криминално бездействие. Престъпно е да не правим нищо. Трябва да се преразгледа директивата за борба с прането на пари. Виждаме, е, че там има по някакъв начин промъкнали се е, пропуски, вратички. После е необходимо, това са свързани неща, е, да се регулира въпроса не само с дружествата, но и с фундациите и тръстовете. Когато ставаше дума за директивата за борба с пране на пари, имаше предложение тук от Обединеното кралство, не случайно и от други, да не влязат тръстовете в това законодателство. Обединеното кралство знае какво прави. А, това е ключов въпрос а, за тях. Сега, аз не съм за това Обединеното кралство да излезе от Европейския съюз, но а, те трябва да си оправят кашата, които са забъркали. И в такъв смисъл Камерън а, коментира а, възможностите за борба с явления, разкрити от панамските досиета, а, банките, които имат отношения с Фансека, откъдето излязоха документите, но това не е единствената фирма – има а, всички останали а, фирми, които се занимават с това и банките, които са клиенти на тях. После а, оповестяването на реалните собственици, на собствениците на недвижими имоти, защото много често тези пари се реинвестират в недвижими собствености. После да има и някакво минимално ниво на данъчно облагане. Е, Нидерландия, да речем, е данъчен рай е, за Португалия. Те се изнасят, е, те са е, установени там е, точно с цел да си спестят е, данъчното облагане. Не може да се продължава с тази практика. Трябва да има общата консолидирана корпоративно данъчна основа. И още едно нещо, седмо. Необходимо е, е в е, споразумението за инвестиране с, с щатите да има задължителен механизъм за БЕПС. Нищо по-малко от това. Не искате да упростявате преговорите, доколкото виждам, казва председателят. Тимур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 Много различна е средата на работа тук в Европейския парламент и затова е много добре, че имаме възможност за такива срещи. Финландското правителство публикува своите цели за Европейския съюз. Там са формулирани някои данъчни мерки, които са много положителни. И в доклада се формулират и безпокойството свързано с това, че европейските мерки не следва да застрашават конкуренцията. Тук се поставя въпроса обаче как дефинираме конкуренция. Дали това не е просто претекст за задушаване на всяка реформа. В Финландия економическото положение е много лошо в момента и а, краткосрочно това може да се окаже един от най-важните проблеми. Хората силно се възмущават от агресивните практики на, да, на данъчно планиране. И ние, според мен, трябва да сложим още по-голям акцент върху идеята за справедлива конкуренция. Като не става дума за краткосрочни ползи – Става дума за средносрочни и дългосрочни предимства в конкуренцията. В средата, в националната среда, трябва да се отчитат интересите на компаниите. Те често биват само краткосрочни. Големите корпоративни компании искат предвидимост, включително и в данъчната сфера – и когато се вземат решения, това също трябва да се отчита. Ако няма предсказуемост, не можем да убедим корпорациите, че и за тях е добре да се приемат подобни мерки. Трябва да се борим и с вредните практики на данъчно планиране. Още някой иска ли да вземе думата? Не виждам, но нека все пак да попитам. Лорд Дейвис имаше критики отправени към Обединеното кралство и после Мигел Вегас. Е, сър, заповядайте. Благодаря. Нямам желание да се изказвам пак, но нека да коментирам е, изказванията на колегите, свързани с моите думи. Господин Куест, бих искал да му задам един въпрос – Виждам, че той си водеше много старателно бележки върху коментарите на депутатите. Аз в своите бележки казах, че обяснителният меморандум за директивата за оповестяване на информация за приходите казва на 20-та си страница, всъщност това е първата, че целта е да се даде възможност за публичен контрол за това къде се е, генерира печалбата и къде се плащат е, данъците. И на следващата страница, в е, параграф на 234, там се казва, че докладите няма да бъдат оповестявани. Сега, или се има за цел да се оповестява информацията публично или не. Може ли господин Квест, Квест да ни отговори, кое от двете? смятам, че е, тук не става дума да се дава информация за, на данъчните власти, а да се оповестява информацията в публичното пространство, защото е, всички заинтересовани страни имат право да се ползват от тази информация. Благодаря, е, колега. Господин Пест си отбелязва конкретните въпроси, които са отправени към него. След малко ще му дадем възможност да отговори. Мигел Виагас от името на Европейския парламент има думата сега. Е, е, Няколко съвсем кратки бележки. Първо, много похвални слова за организаторите на тази среща, която е изключително важна – Ключовият момент, който се очертава тук е има ли политическа воля да се действа реално за справяне с проблема. Това е ключовия въпрос. Тази политическа воля трябва да бъде изразена от страните членки, защото данъчната политика е от компетенцията на страните членки. Това е добре. И не става дума да се хармонизира данъчната ставка. Изобщо, дебата е за това къде да се облага печалбата. Тя трябва да се облага там, където се генерира. И вече облагането следва да, да, да се извършва по режима, решен от всяка отделна страна. А всички въпроси, породени от е, случващите се скандали, повдигат точно въпроса има ли реално политическа воля за придвижване напред. Всяка страна си има любимите, е, така да се каже, данъчни убежища. И като говориме е, убежище, рай и си представяме екзотична страна, страни, но всъщност в Европейския съюз под е, ръководство на националните държави има съвсем немалко данъчни убежища. Готови ли сме да е, сложиме край на тази практика в португалския парламент? Е, Обсъждаме въпроса за специалния статут на Мадейра, например, но нищо не се прави на практика. Реално ние готови ли сме да застанем за тази голяма цел? Това е въпроса. Трябва да се вземат политически решения, тук сме се събрали депутати от различни страни. Това е много положително. Така можем да работим за изграждане на консенсус или поне е, да прекратим практиката за непрекъснато отлагане на решенията, е, да чакаме съседите да действат първи. А е, сега е необходимо да се захванем за работа, за да преодолеем всички пречки. Благодаря. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont contribué. Благодаря на всички изказали се в дебата. Много богат беше той и преди да дам думата на господин генералния директор, който ще даде допълнителна информация или ще отговори на поставените въпроси. След това ще дам думата на докладчицата Сянка, но преди това нека да направя няколко бележки аз самият. Първо, Както казах и в увода си, каза го и холандския представител, това е тема, по която решенията се взимат в националните парламенти. Вие, скъпи колеги, сте тези, които имате последната дума. А ние можем само да улесняваме разговорите между вас, да ви помагаме е, когато се стигне до европейското измерение, така че вашият избор да почива на достатъчно информация. Ние можем да предоставяме също така и допълнителна информация. Всички са съгласни Действащата система е свързана с крещящи несправедливости. Доста от изказалите си напомниха, че малките и средни предприятия плащат повече данъци, отколкото мултинационалните компании. Освен това, се води дебат, госпожа Лутърс обърна внимание на това, дали по-малките страни, всъщност най-малките, могат да имат норми различни от тези в големите. С други думи, размерът на страната може ли да бъде критерий? Това е въпрос, който сме разглеждали в парламента. Ние сме пътували по целия свят и често ни се казва, че малките държави всъщност могат да си позволят методи, които са забранени за големите. Но тук има една голяма въпросителна. Какво означава малка страна, какво означава голяма страна? Например, страна с над 10 милиона може ли да бъде също малка страна, ако я сравняваме с Малта или Люксембург? С други думи, кой е критерият? Това, което е сигурно е, че данъчната конкуренция така или иначе е неизбежна. Политическите партии се възползват от нея, затова е неизбежна което означава, че в Европейския съюз и изобщо в световен план трябва да сме сигурни, че конкуренцията се съобразява с постановените норми. Така както това се прави във всички други области – би трябвало да се работи в световен мащаб, що се отнася до данъчното облагане на дружествата. В момента практиките са непрозрачни, несправедливи. Освен това, някои държави наистина всъщност крадат от данъците на своите съседки. Смята се, че докато общественото мнение не разбира за това, всичко е наред. Да, но общественото мнение се информира и след скандалите в Люксембург и Панама, Панама ще последват и други скандали. Е, консорциума на международните журналисти всъщност ни предостави информацията по панамските досиета, но ще има и други такива. Ще видите. Така че общественото мнение просто няма повече да се примирява. Ако се е примирявало преди, то е защото не е знаело. Така че ние сме за това да се има предвид компетентността на националните парламенти да се борим за справедливост, за равни условия, за прозрачни условия, за лоялна и почтенна конкуренция. Всички искат прозрачност. Господин Арака също беше прав, като говори за начина на работа в Финландия и строгите изисквания за прозрачност. Всъщност, панамските досиета показаха красноречиво това, което подозирахме, а именно че някои национални юрисдикции дават възможност за това верижно навързване на най-различни дружества. Използва се формулата на доверителния фонд и знаем, че този вид действия са разрешени в определени страни, забранени в други. Някои от тези дейности са прозрачни в определени страни, други са абсолютно непрозрачни, но ето именно в тази област ще трябва да стигнем по-далеч от направеното до сега. Дали ни трябва този черен списък, тъй да се каже, в който да са включени тези, меко казано, несъдействащи юрисдикции. Може би идеята е добра, но има и мнозина, които са с резерви. Освен това, би трябвало Европейската комисия да разговаря с ОИСР и след това да се опита да убеди 28-те държави членки да съставят такъв списък. Лорд Дейвис постави важен въпрос. Михаил Тойрер отговори, че ние сме работили по този проблем, но все още няма ясен отговор, а именно разликата между избягването на данъци и агресивното данъчно планиране. Ясно е, че укриването е нещо противозаконно. Тук има ясни определения, ясни правни последици. Но от техническа гледна точка има ли разлика при третирането съответно на избягването и на агресивното данъчно планиране. Това е въпрос, на който още не сме дали прецизен отговор, но може би комисията докладчик ще излезе с заключение. Чухме и различни мнения за възможната хармонизация на данъчната основа, както и консолидираната корпоративна данъчна услог, основа. Принципно това са въпроси, които ще се решават последователно. Европейската комисия желае първо да се определи кой е бенефициера, който е данъчно задължен и след това да се работи по общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Данъчните ставки обаче ще бъдат различни. Остава въпроса къде се облагат мултинационалните компании. Всички вече казаха, принципа трябва да бъде облагат се там, където извършват дейност, като облагането е пряко пропорционално на дяла от тяхната дейност. Темата обаче се оказва винаги трудна. До сега сме разчитали на препоръките на ОИСР да се видят данните за оборота на етите лица и така нататък, но Имайте предвид, че многонационалните компании се организират по такъв начин, че някои от клоновете им, като те са съвсем реални клонове и филиали, не могат всъщност да реализират печалба. И тук се натъкваме на големия проблем. Както и всички вие казахте, това е един съвсем нов проблем – а именно проблема на цифровата платформа. Всъщност, истинското богатство идва от данните. Но виждаме, че няма пропорционалност при облагането, що се отнася до данните от съответните страни и съответно и печалбите не се облагат по същия начин. С други думи, цифровата платформа въвежда един радикално нов проблем за счетоводството и изчислението на добавената стойност. Има и данъчен проблем, но на първо място е необходимо економистите да направят своя анализ на добавената стойност при цифровата платформа. Защото това, разбира се, има последици и за данъчния орган. Някои от вас говориха и за ДДС, и за непрякото данъчно облагане, което също трябва да се обхване. Господин Квестора отбеляза, че направените бележки по твърде бавния обмен на информация между държавите членки Това наистина е проблем. Понякога е по-бързо информацията да се обменя двустранно, но мината година ние приехме директива за обмен на информация задължително по данъчните постановления. И е вярно, че до сега информационните системи са работили сравнително бавно. Мнозина от присъстващите говориха за прилагането на препоръките за БЕПС, намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбата. Дали трябва да отидем по-далеч от предложенията на комисията? Има и някои въпроси, свързани с преминаването към новата система, което не е толкова ясно. Но, както чухме и в уводните думи, ние не работим в изолация. Ето защо ми се струва, че е добре да организираме подобна проява заедно с ОИСР и Дня месец май в тяхното седалище в Париж. Освен това, делегация от нашата комисия ТАКС ще посети и Вашингтон в средата на май. Ще разговаряме с тяхното Министерство на финансите и Конгреса. Трябва да кажа, че по тази тема те не проявяваха голям интерес до преди няколко месеца. Даже ни се обясни, че това не е наша работа. Но междувременно настъпиха големи промени заради проекта, наречен от американците инверсия или изместването на Pfizer, фармацевтичната компания в Ирландия. Това доведе до бурни страсти в Съединените щати. Превърна се в тема на предизборната кампания. Федералната администрация обяви мерки, чрез които ще се наложи наказание на Pfizer заради тази практика на тъй наречената инверсия. Но кое е интересното за нас? Конгресът, Камерата на представителите и Сената започнаха изслушвания. И всъщност те вече много внимателно разглеждат предложенията на ОИСР. Ето това е един удобен момент да се разговаря с американските законодатели ние трябва да им представим европейската позиция и да ги уверим, че след като в нашите държави искаме да изпълним препоръките на ОИСР, както и на Европейската комисия, ние, разбира се, си даваме сметка, тъй като не сме наивни, че това сигурно ще увеличи и нашата конкурентоспособност. Господин Квест, имате думата. Благодаря. Благодаря за много интересния дебат и коментари. Аз ще се съсредоточа върху три основни теми и ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Най-напред нивото на действие, нуждата от действие и въздействието по отношение на конкурентоспособността. Нуждата от действие. Много от гласовете, изразени днес, подчертаха нуждата от действие в тази област. Ако искаме да се справим с свиването на данъчната основа и изнасянето, прехвърлянето на печалбата. Това е много интересна дискусия. И ако свържем тази дискусия с различните решения, които се предлагат, ще видим, че има няколко вида решения. Мога да отговоря ще се опитам да отговоря а, на въпроса за дефиницията. От една страна ние имаме укриване на данъци, това е нелегално, но какво е агресивно данъчно планиране и, укри... и а, избягване на данъците? Има някои форми на данъчно избягване, които могат да са легални. Т.е. човек с стимули е, за инвестиции да ползва определени данъчни облаги. Но тук се простира една голяма сива зона. Ако се използват е, всадни вратички, недостатъци в е, законодателствата, това може да доведе до злопотреба а, агресивното данъчно облагане всъщност експлуатира именно недостатъците в двойното данъчно облагане, в това законодателство и законодателството за двойното данъчно необлагане. И тук се намесват аспекти като конкурентоспособност и, и, и справедливост до кога може да кажем, че конкурентоспособността е справедлива и конкурентите са равнопоставени, кога може да кажем, че имаме справедливост в тази, при, при данъчното облагане? Според мен най-важният критерий е данъка, печалбата да се облага там, където е генерирана. На следващо място искам да се спра на важността на обмена на информация. Е, хубаво е да чуем, че е, тези предложения за обмен на информация се ползват с голяма подкрепа. Ние предвиждаме, ние приехме миналата година автоматичното, автоматичния обмен на данъчните постановления имаме обмен на докладването на страна по страна, което е което предвиждаме да е обществено достояние. Имаме и обмен на, на данъчна информация, която не е достояние на обществеността, а се случва само между данъчните власти. Сега, ясно ми е, че тук става дума за обхвата на предложението, за нивото на предложението. Ясно е, че трябва да имаме един добър баланс между различните равнища на това, което искаме е да постигнем една обща подкрепа за прозрачността при прилагането на глобалните споразумения. Имаше много интензивна дискусия за черните списъци. Дали ще проработят тези черни списъци, тъй като в миналото нямаме добър опит с тях? Това е шекотлив въпрос. Видяхме в видяхме, че направихме предложение още през януари да се укрепи тази система от списъци. Нашата цел е да има едно добро данъчно споразумение, чрез по-добро споразумение, като се уточнят онези юрисдикции, които не сътрудничат. Сега тази идея бе обогатена с идеята за докладване страна по страна трябва тези два аспекта да се обединят и смятам, че по този начин ще имаме един ефективен режим на черните списъци. Трябва обаче да има политическа воля за прилагането на тези инициативи, на тези два процеса и тяхното обединяване. Какви, какви биха били санкциите? за тези е, юрисдикции, които се появяват в черния списък. Какви ще бъдат е, последиците юридически и практически от появата им в този списък? That... Краткият отговор е, следният. Ние предлагаме е, в групата за добро поведение и дискутираме кои страни да бъдат в този списък и да се споразумеем какви ще са последствията за тези страни. Така че още не сме напреднали по отношение на санкциите. Първият отговор е, че санкцията ще бъде е, факта включването в черния списък. Това е нещо много ефективно, защото страните, които биват включени в черния списък, се стараят да бъдат изключени. Така че това е един от аспектите. Освен това, какви ще бъдат другите санкции? на европейско равнище. Тук трябва да вземем предвид субсидиарността. Това е част от целия процес, от цялото предложение. Ще работим с държавите членки а, за, и с парламента за установяване на допълнителни санкции. Ако си представим, че една банка, да речем, има е, филиал в е, страна, която е в Церния черния списък, а, примерно, може ли да и се забрани да а, упражнява дейност в Европа? Най-просто. Това са много брутални е, разпоредби, но щатите не се стряскат и ги прилагат, нали? Ако не стигнем до санкции от този вид, казвам да бъдат абсолютно същите, всичко си остава само на теория. Това е доста теоретично. Е, първата ни цел е да имаме едно добро данъчно управление и да решим проблемите на източника, така че да няма нужда от тези списъци. Ако не успеем, тогава ще имаме черните списъци, които ще насочат общественото внимание към тези страни и ще се опитаме по този начин да решим проблема. Е, то, то ясно е, че трябва да има санкции, но а, санкциите трябва да бъдат взети на фона на субсидиарността. И това е част от предизвикателството да се работи на глобално, европейско и национално равнище. Така, Имаше още един въпрос за конкурентоспособността. Много е важно чрез тези предложения да защитим конкурентоспособността. И въпросът е дали просто да следваме БЕПС или да следваме Пепс плюс останалите аспекти. Ние искаме един холистичен подход, т.е. да приложим ПЕПС, намаляването на данъчното основа и прихвърлянето на печалбите в един, по един интегриран начин в е, единия пазар. Ние представихме едно такова предложение. Правим, отбелязваме прогрес тук, работим на този въпрос, но въпросът е дали да имаме една обща директива или пък да имаме две различни предложения, както предлагат някои от колегите. Тук вече е въпрос на политическо решение. В момента текат дискусиите и да видим докъде холандското председателство ще стигне през май. Така или иначе, трябва различните аспекти на това предложение да бъдат приложени, защото те всички са важни в борбата срещу данъчните измами и избягването на плащане на данъци. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Е, Много ви благодаря. Последната дума ще дадем на докладчика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за чудесната дискусия този след обед. Мисля, че е достатъчно да се каже, че всичко това, че тази дискусия показва, че имаме нужда от допълнителни дискусии, от допълнителни анализи, от допълнително уточняване на концепцията за агресивното данъчно планиране, за е, избягването на данъци, каква е концепцията за конкурентоспособността, какво е здравословното данъчно, здравословната данъчна конкуренция. Всичко това трябва все още да бъдат е, дискутирани и уточнени. Ние сме съюз от 28 държави членки и трябва да осигурим равнопоставеност на всички компании в единия пазар. Те трябва обаче да следват и да се справят с еднакви правила и не бива да има провокация, свързана с свиването и подкопаването на данъчната основа от отделни държави членки, защото това е провокация към индивида и към малките и средни предприятия, които е, са подложени на 30% на по-голяма данъчна тежест. Това разрушава работни места, предприемачеството и развитието на нови компании. Така че това е много важно да се разбере. Трябва да въведем ред е, също така и с обмена на данъчните постановления. Все още обаче има държави членки с различни данъчни системи които могат да бъдат определени като агресивно данъчно планиране. Има големи разлики в Европейския съюз, така че първата ни задача е да въведем ред в Европейския съюз. На следващо място, ние имаме, ние сме част от глобалната система на свободно движение на капитали. Ако погледнете американската дискусия за корпоративното облагане, е, страхотно е, че има трилиони долари, е, които не стигат американска територия, се движат някъде, в, е, някъде наоколо. Както каза и Обама, Избягването на данъци може би не е нелегално, но правилата не са достатъчни да затворим пропуските, пробойните в законодателството. За тази цел трябва да работим на европейско равнище в сътрудничество с националните парламенти. Има и много други въпроси. Например, не е важна само прозрачността, важна, важна е липсата на на последователност. Ето какво виждаме в документите от Панама. Има една сложност, една много сложна ситуация, но за тази сложна ситуация се крият се, се крият собственици, които не могат да бъдат определени. Тук ни трябват правила. Върху това трябва да се съсредоточим. Сега, докладването страна по страна. Хубаво е да имаме прости правила, най-добре е да имаме еднакви правила за мултинационалните компании, за банките, да имаме едно глобално докладване страни по страни. Не само финансовия сектор трябва да бъде подложен на това докладване, според мен но тук има много работа да се свърши. И на следващо място, слушайки днешния дебат, мисля, че е много хубаво да чуем, че предложението на комисията се радва на голяма подкрепа. Това е крайъгълен камък в нашата работа. Европейският съюз поема ръководната роля в глобалната дискусия за данъчното облагане в ОИСР и в Г20. Важно е, е да се подчертае и е, споразумението на Камерън с британската юрисдикция, защото независимо кой термин използваме за данъчно избягване, важно е Великобритания, щатите и държавите членки да имат достъп до една и съща данъчна информация. Данъчните власти имат информация, която би трябвало веднага да бъде споделена. в момента има проблеми с достъпа до данъчна информация в определени държави членки, която се отнася до определени предприятия. В момента набираме енерция, но се вижда колко много работа ни предстои. Миналата седмица излязоха документите от Панама. В момента чуваме непрекъснато реакции от обществеността. И тези реакции постепенно заглъхват. Мисля обаче, че ние имаме отговорността да поддържаме дебата по тези въпроси. Чудесно е, че провеждаме изслушване по този въпрос в Европейския парламент, но този въпрос трябва да се разисква и в националните парламенти. Трябва да покажем, че реагираме на документите от Панама, че реагираме на тези, разви... на тези събития. Комисията трябва да се предвижи по-бързо, както и държавите членки. Благодаря ви за чудесната дискусия. Благодаря ти, Пе Микел. Uh, Благодаря. Uh, Не знам какво да добавя. Може би само три съображения. Предполагам, че колегите от националните парламенти е, са намерили полезна размяната на мнение тук. Искам да им благодаря за усилието да дойдат в Брюксел и да разговарят с нас тази седмица. На второ място ще посоча, че Чухме доста коментари, от които става ясно, че направените предложения се подкрепят. Например, колегите от Франция подкрепят идеята за консолидираната корпоративна данъчна основа. Това е един от най-важните проекти на Европейския парламент. Принципно всички подкрепят идеята и за повече прозрачност. Това е една от големите теми, по които работи Европейската комисия. На трето място. Не се знае още със сигурност как да се разпределят компетентностите, дали на национално ниво само или и на европейско. Бих предложил тук да не внасяме разногласията и като в крайна сметка един от големите проблеми пред нас е проблем, който вреди на националните държави. Следователно, в интерес на държавите е проблемът да изчезне, но тук те не могат да се справят сами, трябва да разчитат на международното сътрудничество. ОИСР, Г20, но също така и Европейския съюз, който може и трябва да изиграе своята роля в решението на проблема. Особено като се има предвид, че имаме общ пазар със свободно движение на капитали. Ето това е един добър аргумент държавите членки да работят заедно с Европейския парламент, Европейската комисия да стигнат до общ подход и законодателна рамка срещу агресивното данъчно планиране и избягването на данъци. Благодаря. Благодаря. Мисля, че много добре работихме. Възоснова на тази първа размяна на мнения ние ще продължим своята работа. Всички от вас, които могат да дойдат в Париж на 2 май, могат да се чувстват поканени. Това отново ще е между парламентарна конференция – която ще обхваща много повече национални парламенти от няколко континента. А що се отнася до дейностите на нашата временна комисия, так, аз казах, че заключенията ни трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент през юли. Междувременно парламентът реши да създаде и друга анкетна комисия по панамските досиета. Както ни напомни господин Дойзенберг, холандското председателство си е поставило за цел да стигне до политическо съгласие по целия пакет срещу фискалното укриване и избягване. Същевременно за членовете на националните парламенти ще добавя, че ние работим и в рамките на Комисията по економически въпроси по темата измами с ДДС, тъй като това е огромен проблем за всички наши национални бюджети. Всъщност, изправени сме пред едни истински индустрии на измамата и би трябвало това да е данъка, при който основата да бъде хармонизирана. Така или иначе, от 40 години насам държавите основателки на ЕС са хармонизирали своята данъчна основа. Но виждаме, че тук има много какво да се желая. Благодаря на всички. Желая ви лек път до дома и се надявам много скоро отново да се видим и да работим по тази и други теми. С това закривам заседанието. В същата зала ще продължи заседанието на координаторите, а докладчиците и докладчиците в сянка ще могат да чуят представителите на Кайманските острови.